Добър ден отново, колеги, дами и господа, членове на Комисията по права и свободи, Либе. И така, продължаваме заседанието си, продължаваме нашата работа и стигнахме до точка 11 относно заключенията на унгарското председателство в областта на правосъдието и вътрешните работи. И ще видим също така напредъка по темата за ам, предлагане на убежище. Това е, може би, най-важната част от заседанието ни тази седмица. И Тя е свързана с работата и почти приключването на работата на унгарското председателство в съвета. И тук съответно имаме представители на унгарското правителство. Желая им добре дошли. За нас е чест да ви приветстваме и ще изслушаме с голямо внимание вашето изложение – господин Тибор Навраксис, заместник, председател, заместник министър-председател, министър на Държавната администрация и правосъдието. Първо и след това господин Сан, Шандор Пинтер, министър на вътрешните работи. И така, господин Набраксис, имате думата. Е Благодаря, господин председател. Уважаеми дами и господа, Преди половин година, на 26 януари 2011 година, имах възможност вече веднъж да говоря пред вашата комисия и да представя целите на нашето председателство. Сега, 6 месеца по-късно, в навечерието на края на унгарското председателство, мисля, че мога да кажа, че най-важните цели, които си бяхме поставили, са, постави, са постигнати. Позволете ми да кажа накратко няколко думи по този въпрос, след което, разбира се, бих се радвал да отговоря на вашите въпроси. Когато очертахме своите цели в областта на правосъдието по времето на нашето председателство, най-важното ни съображение беше да отчитаме човешкия фактор. Гражданина на Европейския съюз. Всички ние желаем да живеем в общество, което е отворено и добро за европейския гражданин. За да осъществим тази цел, унгарското председателство се опита да направи всичко по силите си и смея да твърдя, че успешно бяха положени тези усилия за съхраняване на правата на европейския граждани, залегнали в хартата на основните права на човека. Един преглед на осъществяването на тези права ще ни помогне да се възползваме максимално от залегналите в хартата разпоредби. Януари Започнахме политическа дискусия още от неформалното заседание през януари. Темата беше как институциите на Европейския съюз и преди всичко съветът могат да предложат адекватно ниво на защита на човешките права и то по последователен начин. За тази цел през май бяха приети и официални заключения на съвета. През юни съветът прие и насоки за приложение на разпоредбите на хартата. За гражданите на Европейския съюз предимствата на сътрудничеството в е, Европейския съюз могат да станат по-осезаеми, ако се осъществява целенасочено, единно и колкото може по-близо до ежедневието на гражданина. Така че гражданина наистина всеки един ден да може да се убеди за това. А, това обобществяване на европейското гражданство означава не само, че всички съдебни решения са приложими в цяла Европа и са обжалваеми в цяла Европа. Не, то означава и, че ние създадохме общност от граждани, която не, е не само на политически и юридически основи, а и на основата на ценностите, интеграция на ценностите. Този въпрос беше обсъден на неформалния съвет през януари на базата на съобщението на Комисията за общностното гражданство. Защитата на основните права е свързана и с присъединяването на Европейския съюз към Европейската конвенция за правата на човека ние отдадохме приоритет на това присъединяване и на мониторинговия процес по неговото осъществяване, което означава, че Европейския съюз поема сериозен ангажимент за запазването на човешките права. И сега вече вътрешните правни актове, които са необходими за финализиране на това присъединяване към конвенцията, вече са приети. Друг приоритет на унгарското председателство беше защитата на правата на жертвите. За тази цел имаше конференция през март в Будапешта. Основната цел беше да се обсъдят най-важните проблеми, свързани с защитата на жертвите и да се разработят предложения във връзка с това. На базата на дискусията от тази конференция Унгария разработи график за приемане на разпоредби за защита на жертвите, който да служи като указание и база за избор на висококачествена система за защита на жертвите. Този документ беше прият миналата седмица на съвет правосъдие и вътрешни, и вътрешни работи под заглавието График от Будапешта с цел да се пазят правата на децата и най-вече те да бъдат предпазени от това да станат обект на криминални деяния, Унгария реши да съсредоточи вниманието си и върху този приоритет. Излизането от сила на рамковото решение за сексуалната експлоатация на децата и борбата с злоупотребата сексуалната злоупотреба с деца, беше съпроводено с въвеждане на модерни нови разпоредби на базата на а, програмата И Това беше цел още от испанско-белгийското председателство. С а, цел да продължи работата, Европейския парла... Евро... съвета започна тристранен диалог с парламента. Докладчик беше госпожа Анджелини и благодарение на нея и унгарските колеги в момента сме просто пред прага на споразумение, което да ускори законодателната процедура и да я приключи още по времето на унгарското председателство. Що се отнася до защитата на младсинствата, борбата с бедността и а, паралелно подобряване на положението на ромите, това бяха също важни теми на унгарското председателство. През май бяха приети заключения на съвета във връзка с съобщението на съвета за ромските стратегии, които потвърждаваха политическия ангажимент на европейските държави в това отношение. А що се отнася до защитата на данните, целта ни беше да разработим един нов инструмент за защита на личните данни на базата на няколко прояви във връзка с защитата на данните и консултации във връзка с съобщението на комисията, смятам, че постигнахме целта си в това отношение. Бяха приети заключения на съвета и, както се надяваме, конференцията на експертите на тема бъдещи предизвикателства в областта на защитата на данните ще очертае нови пътища в тази област. Тук трябва да се подчертае, че преговорите за споразумение между Европейския съюз и САЩ за защита на личните данни бяха стартирани. Що се отнася до областта на наказателното право? Темата за процесуалните гаранции в наказателния процес бях, беше важна както за испанското, така, както за белгийското, така и за унгарското председателство. Унгарското председателство отдаде приоритет на правната помощ за обвиняемите а, имаше тристранен диалог с Европейския парламент. Госпожа Зибел беше представител от страна на парламента. Доста сме напреднали, но все още има върху какво да работим. Надявам се, че парламентът и съветът скоро ще се споразумеят за окончателен вариант на текста, но за целта се очакват и гъвкавост, и допълнителни компромиси от двете страни. Смятам, че подходът беше много добър. Парламентът също показа отвореност за компромиси. Апелирам да бъдете такива и в бъдеще, за да постигнем по-нататъчен напредък. Друг наш приоритет беше Европейската заповед за разследване. Ние възприехме досието от Бългийското председателство. На заседанието на съвета на 10 юни бяха обсъдени общите разпоредби на предложението. Беше постигнато споразумение, така че предаваме досието на полското председателство като остава да се обсъдят само а, разпоредбите за особените, специализираните действия в рамките на разследването. През април проведохме конференция а, на заседанието на съвета на 10 юни приехме общ подход по този въпрос. Що се отнася до съдебното сътрудничество по граждански дела, напреднахме по разпоредбите за наследствата, регламента за наследственото право. Това беше много важно, защото предложението създаваше свобода на движение на наследниците и наследствата както и на съдебните решения по този въпрос, т.е. уреждат а, трансграничното м, уреждане на наследствата. Регламентът представлява инструмент, който може да послужи за пример за правотворчество в интерес на европейските граждани. По време на обсъжданията стана ясно, че правата на европейските граждани по наследствени дела бяха усъвършенствани, задълбочени, като се избягва дублиране на усилията в различните държави. Стана ясно също така, че а, е, остават ненакърнени субсидиарните права на държавите членки. В рамките на съвета беше прият е, политически компромисен пакет в областта на наследственото право. Изменението на регламента за взаимно признаване и изпълнение на съдебни решения по, съдебни, по граждански и търговски дела, това е така нареченото Брюксел 1, също напредна. След първото четене беше представен проект на председателството, който може да послужи за база за по-нататъчната работа. Уважаеми колеги, радвам се да констатирам, че по време на унгарското председателство беше постигнат съществен напредък по много от правосъдните и юридически досиета. Искам да благодаря на държавите членки за чудесното сътрудничество. Искам да благодаря и на испанското и на бългийското председателство, защото без това, което те подготвиха за нас, ние нямахме да можем да постигнем този напредък, нямаше да имаме тези добре подготвени досиета. Надявам се на бъдещото председателска тройка Полша, Дания и Кипър много успех те могат да разчитат и на нашето конструктивно сътрудничество. Благодаря ви за вниманието. Благодаря, господин министър Навраксис, за изложението ви и ви благодаря, че се придържахте към а, сравнително кратко изказване. Защото имаме около час и половина за изказанията на двамата министри и дискусията, след което ще има гласуване. И обикновено това гласуване засяга директно, разбира се, нашата работа. Сега ще дам думата на министъра Шандор Пинтер след което ще започнем дискусията. Първия кръг ще бъде с координаторите, после политическите групи и после останалите а, представители. Министрите ще отговарят заедно на въпросите. Така мисля да процедираме. И сега, господин министър Пинтер, имате думата. Благодаря, господин председател. За мен е голяма чест отново да имам възможност да говоря пред вас и да ви информирам за това до каква степен сте, сме постигнали поставените цели, които вие познавате, защото аз съм ви запознал с тях, запознал съм ви и с нашите приоритети. Предварително искам да кажа, че сега, в края на така наречената председателска тройка, това е първата председателска тройка след Лисабонския договор, можем да кажем, че сме работили добре не само на базата на утвърдените методи, а се опитахме и да покрием новите очаквания във връзка с Лисабонския договор. Ние е, за пръв път сътрудничихме толкова тясно с парламента и се съобразявахме с толкова нещата и че още сега искам да ви благодаря за сътрудничеството и за подкрепата по толкова много въпроси. Първият ни приоритет беше борбата с организираната престъпност. От 2000-та година, от приемането на Стокхолмската програма, всъщност никой не се беше занимавал задълбочено с тази тема. измененията в методиката на организираната престъпност всъщност бяха неясни за нас. Никой не беше ги анализирал, никой не беше правил преглед. По време на економическата криза или благодарение на економическата криза, организираната престъпност намери нови пътища. Точно тези пътища ние се опитахме да констатираме и да е, обобщим констатациите си в една книга и на един компакт диск. Почти всички държави членки дадоха своя принос за този труд е, на базата на опита на своите полицейски служби, на своите учени. Така че с общи усилия издадохме тази книга, която всъщност съдържа и резултатите от най-добрите практики. Господин Вилар символично на вас, обаче във ваше лице и на целия парламент, искам да връча екземпляр от тази книга в знак на нашето доверие знак на доверието, което трябва да се задълбочи между съвета и парламента включително и по въпроса за достъпа до поверителни документи от страна на парламента. Парламентарният докладчик беше се обърнал към съвета именно с молба да се даде такова право на парламента. Идеята възникна, когато от България и Румъния когато бяха на дневен ред присъединяването на България и Румъния. И сега направихме съответната крачка за достъпа на парламентаристите до тези поверителни документи. Втората важна посока е, е борбата с кибератаките и интернет престъпността. През февруари 2001 година беше приета така наречената Будапештенска конвенция, в която се посочваше какви са очакванията на Европейския съюз в областта на борбата с кибератаките. До днес около 40 държави са ратифицирали това споразумение, но 10 държави членки на Европейския съюз все още не са го направили затова сега от тази трибуна искам да ви призова всички да проверите в страните си дали са предприяти съответните необходими мерки за ратификация на това споразумение. Друг важен аспект е работата във връзка с резервационните данни на пътниците на авиолиниите. Мисля, че доста голям напредък се постигна. Занимахме се с споразуменията с Канада, Австралия и Съединените щати. Що се отнася до споразумението с Австралия, мисля, че сме пред прага на окончателното му сключване – което обаче не се отнася до Канада и Штатите. Там ще трябва да се водят допълнителни преговори. Решенията от Трюм също бяха много важен момент. Те бяха вече на лице, когато ние застъпихме председателството. Тогава имаше 8 държави членки, които все още не бяха направили достатъчно в 3 от областите ДНК, регистри на ДНК, дактилоскопски регистри и така нататък. Имаше 8 държави членки, които обаче се бяха присъединили в трите области на споразумението от Пръм и ние разчитаме оптимистично, че този брой ще се увеличи. Друга област – борба с тероризма. След 11 септември – а, сега е, така да се каже, десетата годишнина от тогава, или поне наближава десетата годишнина. Междувременно беше елиминиран Осама Бин Ладен от САЩ. А, това, което искам да кажа е, че трябва да бъдем бдителни. Обърнахме внимание на партньорите от САЩ на важността от обмен на информация и се надяваме, че ще можем да избегнем някои негативни развития. Друга тема – разширяването на Шенген. Много промени имаше. Имаше много сривове и възходи. Отначало мислехме, че това е приоритет, който много лесно може да се осъществи. После възникнаха първите проблеми. България не успя да бъде в крак и през февруари вътрешните министри на Франция и Германия ни изпратиха писмо, в което изразяваха резервите си във връзка с разширяването на шенгенското пространство а, заради неизпълнението на някои технически изисквания. В момента на последното заседание на ПВР бяха приети заключения на съвета, част от които гласят, че отново ще се обсъди този въпрос през месец септември, за да се установи степента, в която тези държави са изпълнили техническите условия. Всъщност те са ги изпълнили. Шевал оценката за изпълнение на шенгенското законодателство констатира същото. Надявам се, че през септември заключението ще бъде положително. Продължавам за Шенген. Кои са новите мерки, които са необходими, за да може шенгенската система и шенгенското споразумение да просъществуват и в бъдеще? Обеден съм, че едно от най-големите завоевания на Европейския съюз е свободата на движение. Обеден съм също така, че не бива да се отказваме от това завоевание. От друга страна обаче, трябва да анализираме начините по които да се преборим с опасностите, възникващи по шенгенските граници. Това е ново предизвикателство и аз се надявам, че в бъдеще ще успеем да се справим с него. Ние като държави членки и Полша като ново председателство. Сега, ситуацията в Северна Африка. Друго огромно предизвикателство. Либия, Тунис, Египет и актуалните събития там. В това отношение искам да подчертая, че Европейският съюз много адекватно успя да реагира. Много бързо беше активиран мониторинговият и информационен център – Поставихме положението под контрол, предоставихме финансови средства, особено е, на онези държави, които бяха е, изложени на най-голям натиск. Общо 100 милиона евро получиха тези държави. Тъй, че спешните мерки, с краткосрочните мерки, бяха взети успешно, бяха включени и силите на Фронтекс – а, нещо, което а, спечели заслужени похвали от много страни. Сега, Малта е отделен въпрос, защото Малта наистина беше изложена на огромен имиграционен натиск. За да можем да се справим с него, а ние трябваше да упражняваме солидарност на практика – приехме хиляди бежанци, които отиваха към, в други държави членки, които отиваха към Малка. 174 граждани на Чад бяха върнати в родината си, пак с наша помощ. Не бива да забравяме и спасителните акции, които сме провеждали. Предоставяхме полети, например, за граждани на Европейския съюз, за да бъдат репатрирани граждани на Европейския съюз от тези страни в Северна Африка. А в Либия Европейския съюз запази своето представителство, докато всички е, посолства бяха затворени. Унгария и унгарското консулство до момента са си там, именно за да помагат на граждани на Европейския съюз. Когато за първи път разговаряхме с вас за нашите цели, Гърция беше най-големият ни проблем, ако си спомняте. Кипър, Малта и Италия обаче сега отидоха на по-преден план като страни, които имат да се борят с много беженски проблеми. Предстоят още много важни задачи за решаване в областта на обежището. Стокхолмската програма поставя срок 2012 година. До тогава трябва да сме осъществили заложеното в програмата. На заседанието на съвета на 11 април беше прият, дирек... беше прието изменението към директивата за а, постоянното прибиваване. Това беше много важно. Имаме напредък и по отношение на така наречената директива за квалификацията. Мисля, че и с парламента са проведени разговори в тази насока и се надявам, че още следващата седмица подчертавам, надявам се, че още следващата седмица ще има споразумение. Регламентът Дъблин, и тук имам какво да кажа. Регламентът Дъблин трябваше да излезе от сила временно. Обаче по време на нашето председателство това не стана, включително и заради събитията в Либия. Някои държави членки, включително Унгария, проявиха сдържаност, така че не сме връщали а, търсещи обежище в Малта, Гърция или Кипър. За Евродак. Становището на съвета беше еднозначно, то беше одобрено и от комисията с помощта на Евродак, регламента за Евродак. Сега вече правоохранителните органи имат е, достъп до базата данни на Евродак. Разбира се, че комисията и съветът сами не могат да се справят с тези проблеми. Нужно ни е и вашата помощ в това отношение. Досието за презаселването. Това е следващата тема, с която сме се заели. Още когато ви се представях в началото на мандата, говорих за това. Мисля, че е, така сме постигнали задоволителни резултати. Ако си спомням добре, господин Саргентини беше човека, който когато аз представях нашите приоритети, изрази молба на парламента, апелира към нас да постигнем напредък в това отношение. Мисля, че сега вече мога да кажа, че сме постигнали и тази цел що се отнася до единното разрешително за пребиваване и за работа. Единното разрешително на 22 юни бяхме пред прага на споразумението, на неформалния тристранен диалог. Надявам се, вече ще се постигне окончателно споразумение. водихме и дискусии за командироването и вътрешно-корпоративното командироване. Това е от полза за всички държави членки, защото всички сме заинтересовани мултинационалните концерни да могат да работят и в чертите, страните членки. За съжаление и до сега не сме постигнали окончателно споразумение по въпроса. Концепция има, решение няма. Съжалявам. А в интерес на координираната борба с нелегалната имиграция разработихме обща стратегия и на 9 юни съветът одобри тази стратегия. Потвърдия. Остава един открит въпрос – регламентът за Фронтекс. Знаете, много пъти сме обсъждали това досие. Парламентът също беше много активен. Внесе 300 предложения за изменение, 103 от тях бяха одобрени и с помощта на нашите сътрудници около 100 от тези предложения бяха уредени, така да се каже, за документа. Остават още доста, но съм оптипи. Остават още три, но съм оптимистичен, че ще се разберем с парламента. И сега съвсем накратко успях да докладвам пред вас нашите резултати. Сега ви благодаря за вниманието. Благодаря. Започваме дискусията. Ще се опитаме да спазим предоставеното ни време. Нашите гости ни предоставиха информацията. Сега депутатите от комисията имат възможност да се запознаят с тях и да а, задават своите въпроси. Всеки от вас ще има две минути време. И така, започваме с представителите на НП. Господин Согор, имате думата. Благодаря, господин председател. Искам да приветствам министрите Пинтер и Наварчич за това, че са... Господин Пинтер вече отговори на моя въпрос за Шенген. Стана дума септември, тъй че можете да ме отпишете от списка. Благодаря. Сега господин Морайс, социалисти и демократи. Благодаря, господин председател. Надявах се преждеговорящия да говори малко по-дълго, за да си подготвя въпроса, но за съжаление не успяха. И така, нашата политическа позиция, виждате, периода е много тежък, много напреднат и всички си даваме сметка. Вместо да се спираме на отделни, детайлни въпроси, нека се пак да кажа нещо по-общо. Председателството като че ли се средочи върху две области. От едната страна Европейската заповед за защита. Изненадани сме тук, че съвета все още не е готов с директивата. Вярно е, че предполагаме съвета поема сериозно отговорностите си. Парламента следи отблизо този въпрос и предполагам, че министрите знаят, че имахме гласуване по тази точка днес в комисията Либе и комисията по жените. Ще има също така и второ заседание. Явно е, че гражданите искат да видят конкретни решения по тази Европейска заповед за защита. И не искат да виждат разделени между институциите. Също така, парламентът работи върху няколко варианта на тази заповед, но все пак искаме да чуем какво вие мислите по този въпрос? И мислите ли, че ще има успешни заключения? А относно иммиграцията и обежището, нека да се спра на въпроса с предлагането на обежище. Господин Пинтер, вие говорихте за пакета за обежище. Ние обаче се тревожим дали ще имаме качествено законодателство което да бъде включено в графика до 2020. Защото този график всъщност е а, краткосрочен, така да се каже. Ще има много председателства и предишните обаче напреднаха много слабо по този пакет. Има още много какво да се прави по системите Евродак и други. И относно незаконната иммиграция, това в момента е пакет, който е от съществено значение, но все още напредък е твърде малък. Благодаря. А сега госпожа Вебер. Благодаря, господин председател. Благодаря на министрите за тяхното присъствие, за изказванията им. Те се съсредоточиха върху постиженията – но аз искам сега да се спра на някои от въпросите, които все още остават в края на унгарското председателство. Все още има някои неразрешени въпроси. Единият е общия въпрос за това какво унгарското председателство завещава на полското. Например, докладът Анджелили за защита на децата – със сигурност сме много далеч от каквото и да било споразумение и е все още има много сериозни въпроси, които трябва да разискваме и бихме желали да видим и бихме оценили, естествено, повече гъвкавост от страна на съвета. Също така, имаме още много да, върш, е, да свършим по а, м, защита на правата на хората с увреждания и на и също така по Frontex, както и по пакета за убежището. За съжаление, не е направено кой знае колко. Същото въжи за Дъблин Споменахте и за гръцката ситуация. Тоест, все по-очевидно е, че Дъблин 2 трябва да се наложи. Но все пак, нека да кажа, че по а, проблема за обежището и също така и за миграцията, определено искаме спешен напредък. А много малко беше направено. Относно достъпа до документи, мисля, че то, ситуацията е много, много лоша в унгарското председателство. Истината е, че съветът не, не ни помогна да получим достъп до поверителни документи. От вас получихме няколко бележки само, в които се казваше, че само председателя или координаторите могат да получат достъп до а, тези поверителни документи. И съответно, когато говорихме за България и Румъния, вие не ни помогнахте много, за да решим проблема. Като цяло искам да разбера малко по-добре. Какво мислите, че ще поеме полското председателство от вас? От зелените, госпожа Келер. Благодаря. Наистина, това е много заед, много заед семестър. Определено сме изправени пред много проблеми. Например, Шенген, както и е, други. По Шенген виждаме как някои държави членки като че ли започнаха да се съмняват в Шенген и питат имаме ли нужда или не. И така, Ние бихме желали да имаме много повече и да защитаваме по-добре ценностите на Европейският а, съюз. Има и още нещо, а именно, че председателството като че ли подкрепи, а, например, страните, които претърпяха революция и сега посрещат демокрацията. Това е добре но в момента в който се появи първата вълна иммигранти, всички само се паникьосаха и казаха, оле ли сега идват иммигрантите, какво става? Мисля, че не трябва да реагираме така. Трябва да има някакви действия от страна на съвета. И да кажем, да, ние помогнахме на тези страни за революцията, ние ще помогнем на тези хора. И имаше над 200 души, които бяха ам, разселени от Малта. И в а, Тунис все още има хора, които идват от, от Сахарна Африка и които най-вероятно ще се опитат да емигрират. Така че ние трябва да направим нещо. Не знам, може би вашите аргументи са верни, но все пак Кажете ми повече какво сте направили, за да защитите Шенген като една от основните европейски ценности и как ние спазваме европейската солидарност в случая с Северна Африка. Благодаря. А сега господин Таварес. Благодаря ви, господин председател. Всяко председателство има собствен стил да прокарва своите идеи, да осъществява напредък, да извършва координация, да изтъква качествата си, да бъде великодушно, щедро в действията си. Не бих казал обаче, че в различните области Унгария играеше водеща роля. Верно, че председателството беше, е, е, попадна в труден момент, особено по отношение на ПВР. Е, знаем какви са и проблемите с унгарската конституция и не е лошо да кажем, че все пак втория стълб, стълб и Шенгенското споразумение имат огромно значение за Европейския съюз. И този важен стълб породи вътрешно разединение е, търкания между Италия, Франция и Дания, която също се включи в спора. Щедростта по отношение на страните от Северна Африка като че ли не се материализира кой знае колко. Това е едно много сериозно предизвикателство, което възникна по време на унгарското председателство, което не се прави като особено щедро. Човек би казал, че Унгария която представи своите нови идеи за приемането на бежанци и след това не реагира кой знае колко е, адекватно. Всички очаквахме някаква реакция. Парламента веднага реагира, но е, унгарското председателство е, остана безучастно. Може би бихте казали няколко думи за това, господин министр. И ще приключа, защото нямаме достатъчно време за изказване. Съжалявам, че няма представители на НП. Те всъщност не искаха. Дали защото нямат какво да искат, дали защото не искат да се произносят върху унгарското председателство. Господин Шогор. Дадох думата първо на представители на НП. Той се решава дали да се възползва от предложението и как точно Колегата Согор получи първи думата, защото трябваше да представи гледната точка на е НП. Сега ще чуем забележките на министрите. Министра на правосъдието първо, господин Навраксис. Благодаря. Ще отговоря първо на въпроса на господин Моралес във връзка с Европейската заповед за закрила. Това беше наистина една от важните ни цели. Искахме да постигне напредък в това отношение. Председателската тройка Испания, Белгия и Унгария отдаде приоритет на тази тема. В началото на унгарското председателство досието всъщност беше на дъното – в развитието си. Опитахме се да тласнем процеса напред, но все пак сме принудени да изчакаме и предложенията на комисията. Комисията на 13 март чак ни представи обхватния пакет. В първата му част ставаше дума за пакета разпоредби за защита на жертвите по наказателни дела. Базата беше едно предложение, разработено при Испанското председателство. А що се отнася до гражданското право, комисията имаше също собствени предложения. Бяхме наясно, че е, ще можем да постигнем така зрелищен успех, само ако успеем да приемем или да накараме държавите членки да приемат тези е зони, гражданско и наказателно право, да бъдат разделени. Повечето държави членки обаче бяха на мнение, че двете области са толкова тясно преплетени, че е задължително да бъдат обсъждани в пакет. И последствието беше един изключително бавен напредък. Сега, слава Богу, се отласнахме от това дъно, но полското председателство ще трябва да свърши още много работа. На госпожа Рената Вебер ще отговаря така. Сексуалната експлоатация на деца и борбата с сексуалното малтретиране на деца а, сега трябва да, бъде, да излезе от сила сега действащия регламент и да бъде прият нов. Имаше, три, е, имаше шест заседания в рамките на тристранния диалог по този въпрос във връзка с това досие. Остават още два комплекса от теми, по които все още не сме се споразумяли на тристранния диалог и трябва да продължим. Едното е блокирането и заличаването на порнографски интернет страници. И второто е... И второто е така наречения груминг. Тук не можахме да намерим решение в рамките на три, е, тристранния диалог. Парламента направи доста отстъпки в е, сравнение с първоначалната гледна точка. И ви моля да така убедите своите колеги депутати, че е необходимо да се прояви още гъвкавост. Що се отнася до недискриминирането и равното третиране, госпожа Вебер вече каза нещо по въпроса, но това не е част от прерогативите на съвета по правосъди и вътрешни работи, тъй че не е моя работа да ви информирам докъде се е стигнал доколкото а, знам, се обсъжда в съвета по общи въпроси и външни работи. Благодаря, господин председател. Обобщавайки всички въпроси, какво да кажа? беше отправен упрека, че унгарското председателство не е било лидерско. Някои данни. Има 24 заключения, 12 заключения на съвета, един регламент и една директива. Всичко това е приятел при унгарското председателство на базата на всичко това. Мисля, че мога спокойно да констатирам, че сме действали много решително. Особено като се има предвид, че решението на съвета за договора от Прюм е много важно. А по отношение на Фронтекс пък са останали само три открити въпроса, по които остава да се разберем с парламента, а не с някой друг. в областта на законната миграция, въобще целият този пакет за легалната миграция, мисля, че сме постигнали немалко успехи. Тъй, че смея да твърдя, че през изле, изминалите 6 месеца наистина беше постигнат напредък в много отношения. А иначе госпожа Морале се права за пакета за бежанците. Тук трябва да се положат още огромни усилия, за да може да се приключи този пакет и то преди срока, поставен от Стокхолмската програма. Искам също така да подчертая, че директивата за разрешителното за продължително пребиваване иска още работа. Ние работихме доста усилено по нея. Надявам се, че още следващата седмица ще успеем да постигнем някакво споразумение. Директивата за приемането на бежанци. Тук също започнахме преговори още от 9 юни, но съветът ще се занимае с въпроса едва на 1 юли. Регламентът за Евродак Госпожа Рената Вебер попита за него. Има 26 държави членки, които държат правоохранителните органи на държавите членки да имат достъп до Евродак. Презаселването във връзка с това, което казах преди малко, отново повтарям, стремяхме се към компромис. Мисля, че въобще в областта на обежището направихме доста. Много от досиетата бяха приключени, а и тези, които не са приключени, мога да твърдя, че сме свършили доста работа по подготовката. Отново към госпожа Вебер отправям следващите си думи във връзка с шенгенското пространство. Смятам, че в съвета криза не е имало. Не е имало кризисна ситуация, която така да бъде основание да бъде поставена под заплаха, поставено под заплаха най-голямото ни завоевание Шенген. Да, имаше някои сигнали, опитахме се да ги поставим под контрол, но не е имало нещо, което да заплашва сигурността или свободата на пътуване на нашите граждани. А освен това, напредък имаше. Например, съветът прие препоръка по-скоро съвместно заключение на съвета, според което Румъния и България със сигурност ще се присъединят към шенгенското пространство. Просто датата още не е определена, трябва да се определи. Мисля, че това беше важна стъпка. Сега отговарям на госпожа Келер. Пак за Шенген. съветът беше на категорична позиция и то я защитаваше много последователно. Друго не мога да добавя. За положението в Северна Африка няма европейски гражданин, който да е загубил живота си. Успяхме да евакуираме, да спасим всички от Либия. А във връзка с събитията там, Върховният представител по външните работи беше на място, бяха на място и представители на дирекция вътрешни работи. Лично аз пък бях в Малта. Въобще вземаха се мерки, наблюдавахме положението. Центърът за мониторинг и информация беше активиран без никакво забавяне. И смятам, че всички тези мерки в комбинация доведоха до това, да няма нито един европейски гражданин, който да е бил поставен под риск за живота си или да бъде ранен или каквото и да било. Мисля, че тези 500 милиона евро които бяха предоставени като помощ на държавите членки, изложени на най-големия миграционен натиск, бяха едно добро начало. Ясно е, че има още много какво да се прави във връзка с събитията в Северна Африка, но в никакъв случай в областта на правосъдието и вътрешните работи. Тук се чака съвета да предприеме мерки. 1014 души бяха евакуирани от Малта, например. А 174 граждани на Чад получиха помощ да се върнат в родината си. Беше временно прекратено действието на регламента Дъблин, което много помага на работата ни по тези връщания. Сега господин Таварас Говорихме за завоевания, говорихме за успехи. Естествено, че всеки обича повече да говори за постигнатото. Да, признавам, концентрирахме се върху успехите си. Признавам също, че има и някои вътрешни противоречия. Като тук трябва да добавя, че положението в никакъв случай не е изисквало от съвета да предприема някакви извънредни стъпки. Благодаря ви, господа министри. Искам да кажа на министрите, че Европейската заповед за защита е била обсъждана не само в нашата комисия, но и в комисията по женските въпроси тази сутрин. Паралелно с нашето сътрудничество заседание течеше заседание и в Комисията по женски въпроси. и ми бе препоръчено от да участващи в дискусиите, двете комисии да напиша писмо до унгарското председателство и до следващото председателство не само сексуална информация, но и с подчертаване на значението на този въпрос за парламента. Той бе заявен като основен приоритет. Бе отправено ясно послание, че трябва да се защитават жертвите на престъпления и жертвата на насилие. С това ще имате възможност за втори кръг въпроси. Господин... Позволете ми да говоря унгарски. А, не говорих, кой знае колко дълго от името на НП. Трябва да благодаря на унгарското председателство за това, че реагира много адекватно и когато биваше нападано. Господин Сотиков не е тук, но като заместник координатор аз представлявам ЕНП. Ако съм смутил вашето изказване, съжалявам. Но господин Янчек зададе конкретен въпрос към мен на два пъти аз се опитах да му отговоря. Е, позволете ми сега да дам отговор на румънски. Когато дойде румънското председателство, ще задавам въпросите си на румънски за момента, тъй като а, сме при, с унгарското председателство, затова си позволявам да говоря на унгар. I mean... Благодаря. Господин Согор, никой депутат не е длъжен да дава обяснение на какъв език ще се изразява. Така че вие си решавате унгарски, румънски, на какъвто език искате. Да правите изказване в лично качество или от името на групата. Госпожа Канст. Аз ви благодаря за е, изявленията. Няколко пъти стана дума за Шенген. Наистина това беше най-голямото предизвикателство по време на унгарското председателство. Много се радвам, че беше постигнат известен напредък, включително и по отношение на присъединяването за Румъния и България. Радвам се, че успяхме да предотвратим въвеждането на нови критерии. Допълващ въпрос. Унгарското правителство предложи помощта си по въпроса за решаването на проблема с бежанците. Прие ли Унгария иммигранти или бежанци? Има в момента 22 000 души на Лампедуза. Тази, е, това число расте така че би ме интересувало на колко души от тях помогна Унгария. Освен това имам въпрос към министър на Бракис а, за приложението на директивата за дискриминацията. Всъщност задънената улица е съвета, тя е там. Беше важно по време на унгарското председателство да се е, постигне нещо по този въпрос. Сега за основните права. А, вие казахте, господин министр, че Европейския съюз е общност основана на ценности. Но не бих казала, че Унгария е служила за пример по отношение на основните права. Само споменавам за Конституцията. Вие, господин министър, всъщност сте компетентен в законодателната област, включително и по отношение на новата конституция. Също така носите част от отговорността за провеждането на консултации преди приемането на нов закон или нова конституция. А, ограничението ми е две минути. Аз сега не мога да се впусна в подробности. но унгарското председателство наистина постигна известни успехи, както самият вие казахте. А, можем да очакваме и нова резолюция на парламента по отношение на това председателство. Питам се обаче, беше ли правилно цялата тази история с Конституцията се случва по време на унгарското председателство? И аз ще се спра на въпроса за миграцията и общата система за обежище в Европа. Изправени сме пред крайен срок, който скоро ще настъпи до края на 2012. Случайно аз съм докладчик за регламента Дъблин 2 и Честно казано, имах толкова високи очаквания към унгарското председателство, че ще излезете от патовата ситуация в съвета, за да можем да продължим работата по Дъблин. Това в крайна сметка е в основата на цялата европейска система за обежище. Интересно ми е да разбера какво вие самите мислите по въпроса. Доволни ли сте от постигнатия напредък по пакета за обежището? И според вас, какво ще е на новите предложения, директивата за приемането ще имат върху текущия дебат в съвета? Към края на вашето председателство ще споделите ли някои истини? Има ли надежди през следващото председателство да се излезе от проблема, за да се стигне най-накрая до тристранните срещи по този много важен въпрос. Благодаря. Госпожа Зебен, госпожа Гийом. Благодаря ви. В рамките на тази малко ритуална среща вие говорихте за напредък по пакета за убежището. Споменахте думата дори прогрес, но когато човек се вгледа в подробностите, вижда, че всичкото е въпрос на мащаб и аз не споделям вашия ентусиазъм по отношение на напредъка в някои документи. Например, определението на, на семейство, събиране на семействата. Казахте, че сте положили много усилия да завършите пакета а, а, убежище до 2012 година. Аз мятам, че депутатите, които говориха тук по тази тема, много държат а, да се осъществи необходимия напредък, за да се приключи работата по този пакет, но след внасенето на нови предложения по приемането и условията на допускане, мисля, че се породиха доста противоречия и спорове в държавите членки. И смятате ли, че има място за оптимизъм по тази тема? Благодаря, госпожа Лътфорд. Uh, uh, Благодаря. Унгарското председателство е изправено пред много тежък период – в сферата на вътрешните работи и правосъдието. Този ресор никога не е лесен. Расте и обема на работа непрекъснато с лавинообразна скорост. Но очевидно положението е много трудно с проблемите, свързани с миграцията и шенгенското пространство по-конкретно. При все това много злощастно бе, че положението допълнително се услужи за председателство с развоя на събитията в Будапеща. Няма да повдигам отново този въпрос. Госпожа Гонс вече го зададе. Според мен не беше съвсем легитимно депутатите да изразят оживеното си становище за медийния закон и конституционната уредба но момента бе съвсем неподходящ. Това не улеснява, нито па затруднява работата на председателството. Така или иначе, не мисля, че получих добра ръка за работа по този пакет. Иначе се радвам от е, напредъка по други досиета, писмото с правата. От мое име, от името на госпожа Сипо, мога да кажа, че сделката добива вече конкретни измерения и мисля, че скоро ще бъде изключена, ако не по време на вашето председателство. То скоро вие сте изнесли основната работа вече на плещите си. с експертната помощ на господин Зонка. По малтретирането на деца и за Фронтекс предполагам, че също може да има разнобой на становищата, но и там има известен напредък. Жалко е, че не е взето решение за присъединяването на Румъния и България към Шенген по време на вашето председателство. Сигурна съм, че сте положили максимални усилия. Сега възниква опасността всичко да се обвърже с дебата за новото упражнение по оценка по Шенген. А, този въпрос не трябва да се бърка с факта, че България и Румъния отговарят на съществуващите към момента критерии. И на последно място не съм съгласен с господин Пинта че в Евродак трябва да имаме правоприлагаща ОС, такъв аспект. Това е наистина много тежък проект, който е обект на оживени дискусии. Благодаря. Както казахме, в 4.30 ще преминем към гласуване. Искам да напомня на депутатите да си вземат електронните карти, ако не се при тях да изпратят някой да им ги донесе. След втория кръг отговори от двамата министри ще пристъпим към гласуване. Въпрос ли имате? Извинявайте, не ви видях. Последен взимате думата. Ще ви помоля да бъдете кратки, за да дадем 5 минути на министрите безпомената спомената хартата на основните права и нейното изпълнение. Говорим, все едно няма проблеми с тези права, все едно са взаимно допълващи се. В дискусията бе пропуснато следното. Евентуалния конфликт между противоречащи се права, конкуриращи се права в хартата – или е между правата в хартата и конвенцията на съвета на Европа. Най-вече свободата на изразяването изглежда губи почва под краката си. Що се отнася до религиите, някои религии изглежда са по-равни от другите. Има примери в Великобритания с някои медицински служители, християни, на тях им се налагат наказание за това, че изповядат своята религия, но за други медицински служители, които изповядат други религии, не им се налага такива наказания. Изглежда някои религии не са обект на критики. Правата се увеличават едно по едно в един каталог. Но Много трудно е ясно да се запише какъв е конфликта между отделните права и как да се подходи. Според мен основните демократични права, свободата на сдружаване, на избори и на изразяване и правото на труд трябва да имат примат пред другите. Понякога към нас критиките не са много лицеприятни, но аз съм готов да, се, да ги приема, а не да ограничавам свободата на хора, които не споделят моето мнение. Трябва да сме готови да се доверим на гражданите. Те ще могат да направят преценка между разумните и неоснователни критики. Благодаря. Пет минути за всеки един от министрите да даде отговор. Господин Навраксис е първият. Благодаря, господин председател. Сега какво мога да отговоря? Хоризонталната директива за недискриминация не е наистина изключително важен инструмент, но това е в областта на прерогативите на съвета по общи въпроси. Ние, ПВР не са компетентни. А що се отнася до Конституцията на Унгария, с което се опитвам да отговоря и на госпожа Латфорд, а, най-важен е въпроса за медийния закон. Имали сме не една разгорещена дискусия, включително и тук в парламента. От половин година е в сила този закон. На базата на набрания опит можем да кажем, че опасенията се оказаха съвършенно безпочвени. В Унгария си има свобода на печата, както си я имаше и преди и се надявам, че страховете във връзка с Конституцията ще се бъдат разсеяни по същия начин. Онези, които не са съгласни с разпоредбите на Конституцията, а, е, говорят за времевия график, но времевия график едва ли е проблем. Но мисля, че това не е най-основното, защото всяка държава може да си приема конституция тогава, когато смята за необходим. Що се отнася до потенциалния конфликт между различните, на различните правни системи по отношение на хартата на основните права? Да, Възможно е да се случи подобно нещо. Има държави членки, които имат по-дълготрайни демократични традиции и други, които нямат такива. Но същевременно трябва да отчетем, че има държави членки, които едва през последните 20 години добиха своята независимост, а преди това дълги години са живяли в условията на тоталитаризъм. Сега те са освободени и могат и за тях механизмът за защита на основните права е изключително важен. Затова се надяваме, че едва ли ще е проблем конфликтът с националното право. Моля ви, тези, които сега влизат в залата, да запазят а, мълчание. А сега следващия министър има думата. Благодаря в съвършено телеграмен стил, понеже времето страшно напредна. Първо отговарям на госпожа Гънс. Не става дума за 200, става дума за 1014 души, които бяха прияти от Малта. А 174 е броят на гражданите на чат, които бяха репатрирани. Що се отнася до Малта, по-рано имаше 5000 бежанци и няма друго председателство, което да се опитвало да облегчи натиска, под който се намира Малта. За първ път това се случва при унгарското председателство насочихме просто вниманието си, когато Малта е, нададе Вик за помощ на госпожа Викстрем. Е, Отговарям, да, ситуацията е патова във връзка с Дъблин 1 и Дъблин 2. Много е трудно, защото в момента миграционният натиск е твърде тежък. По-рано само Гърция беше засегната, сега вече Малта, Италия, полека-лека и Франция започва да страда от силен миграционен натиск. Тъй, че е много трудно в момента в крачка да променяме регламента Дъбрин. Не веднъж сме говорили за това. Споменахте и директивата за, за процедурата по приемане. Все още има въпроси, по които не е постигнато споразумение. Има решение във връзка с директивата за квалификацията на 19-ти помощния офис в е, помощното бюро в Гърция започна работата си в това отношение. А пак казвам за Евродакт, имаме прецедент. 26 държави членки много бързо се разбраха за нещо, споразумяха се, трябва да при... признаем това. Още повече, че в името на бъдещата сигурност на всички ни за пакета за бежанците и срока 2012 година. Да, смятаме, че този срок може да бъде спазен, ако всяко председателство отметне по три въпроса. И бъдещите председателства работят със същото темпо, както ние. В такъв случай ще бъда оптимистичен и ще можем да спазим 2012 година. Госпожо Латфорд, да, времето беше трудно, а в трудни времена най-добре проличава къде преминава границата между възможното и невъзможното. Що се отнася до България и Румъния, заключенията на съвета вече са приети, т.е. съветът се е произнесъл – не могат да бъдат поставени нови условия по отношение на тези страни. Това е категорично. Това бяха кратките ми отговори. Благодаря ви още веднъж за внимание. Thank you, thank you. Thank Благодаря. Благодаря на двамата министри, на Враксис и Пинтер, а също и на екипите им за работата през е, изминалото 6 месече. И, и слушахме заключенията за тяхното председателство. Благодаря. Okay. Köszönöm szépen, és a Voting card, voting card, voting card for the new member. Dear colleagues, if you please take your seats, we should mind the timing. The vote. Моля, вземете местата си. Ще започнем гласуването. Часът е 4.30 след обед. Виждам много членове но има и други, които не могат да дойдат. Така че трябва да направим всичко възможно, за да свършим на време. Hello? Again, again, colleagues, I remind you all. Колеги, надявам се, че си носите електронните карти за гласуване. Надявам се, че всички знаете за гласуването с тия електронни карти. Надявам се, че никой няма проблеми. Аз, господин председател. Докладчика няма карта за гласуване. Добре, ще си вдигам ръката. А, добре, направихте вече постъпки, добре. Ще изчакаме още минута разбираме, че картата идва. Така ли? И че ще бъде тук след малко. Добре, ще изчакаме една минута. Are you announcing? Are you announcing? Mrs. Hautala, is it coming? Chairman, it's, it's uh, really a shame. Госпожа Хаутала, господин председател, съжалявам много, много се притеснявам да ви задържам, тъй като сигурно ще ми отнеме още 5-6-7 минути преди да дойде карта, така че можем да започваме. И добре, в такъв случай ще, при първото гласуване ще вдигате ръка. И ние ще ви броим. Добре. Да започваме. Ако не бъркам, започваме и ще имаме 5, минимум 5 гласувания, електронни гласувания. 5 и 13 точка, 15, 16. Тук ще имаме първото гласуване, годишния доклад относно публичния достъп до документи, Докладчика е колегата госпожа Халтала. И така, точка 13 относно споразумението между... Това е точка 12 всъщност. Не, председателя казва точка номер 13 няма да се гласува. Ще се гласува точка 14. Политиката на Европейския съюз за борба с тероризма, главни постижения и бъдещи предизвикателства. Докладчик София Инвелт. След това точка 15. Всеобхватен подход за защита на личните данни в Европейския съюз. Докладчик Аксел Вос. И точка 16. Агенция за оперативното управление на широкомащабни информационни системи в областта на свободата, сигурността и правосъдието. Проекто доклад, докладчик Карлос Коелю. И ако всичко е наред, можем да започнем с точка 12. Хайди Хаотала. Благодаря, господин председател. Ако съм разбрал правилно, казахте, че доклад, първият доклад на госпожа Енфелд няма да се гласува днес. Добре. Точка 13, казва председателя, която беше предвидена първоначално. Това е докладът на София Интвелд. Между, споразумението между Европейския съюз и Австралия за данните ПНР – беше заличен от дневния ред. Тази точка се заличава. Няма да се гласува точка 13. Ще гласуваме обаче 14. Пак на госпожа Индвелд, но темата е абсолютно различна. Благодаря. Благодаря за това уточнение, казва господин Демер. Добре. Започваме по точка номер 12. Доклада за публичният достъп до документи. Докладчик госпожа Халтала. А сега госпожа Халтала ще трябва да гласува с дигане на ръка, защото няма карта. Така, започваме. Изменение 18. Две части. Първата част. Кой е за? Против. Въздържали се? Отвърля се. Искате да проверите? Добре, проверяваме. Ето за това служи електронната карта. Моля, гласувайте. Край на гласуването. 25 за... 21 за, 25 против. Отхвърля се. Втората част за. Против. Въздържали се. Приема се. Изменение 19. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Изменение 20. За. Против. Въздържали се. Приема се. Изменение 21. За. Против. Въздържали се. Нека да го проверим електронно. Проверяваме електронно изменение 21. 21. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Двадесет два против, 25 за. Приема се. Компромис 2. За. Против. Въздържали се. Приема се. Компромис 3. За. Против. Въздържали се. Приема се. Изменение 28. За. Против. Въздържали се. Приема се. 29 за. Против. Въздържали се. Нека да го проверим електронно. Моля, проверяваме електронно 29-то изменение. Now closed. Край на гласуването. 24 за, 22 против. Приема се. 30 изменение за.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 въздържали се, приема се. И така, 35 изменения още оцеляло. Гласуваме кой е за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Компромис 5 за. Против. Въздържали се. Приема се. 41 изменение за. Против. Въздържали се. Приема се. 43-то за. Против. Въздържали се. Приема се. 45-то за. Против. Въздържали се. Приема се. 46-то за. Против.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 Против. Въздържали се. Отхвърля се. Изменение 62 с устното изменение от докладчика. За. Против. Въздържали се. Приема се. А сега параграф 26. Устно изменение на докладчика. Кой е за? Против. Въздържали се. Приема се. Компромис 9. За. Против въздържали се, приема се. Изменение 65. Две части. Първата част. Кой е за? Против. Въздържали се, отхвърля се. Втората част. За. Против. Въздържали се, приема се. Компромис 10. За. Против. Въздържали се, приема се. Изменение 69. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Нека да проверим електронно 69-то изменение. Моля, гласувайте. Now closed. Край на гласуването. Беше. Да, приема се. Приема се, извинете. И сега, компромис 11. За против, въздържали се, приема се. Седемдесет първо изменение за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 73-то за. Против. Въздържали се. Приема се. 74-то за. Против. Въздържали се. Приема се. Компромис 12. За. Против. Въздържали се. Приема се. Изменение 78. Устно изменение от Алде. За кой е за? Против. Въздържали се. Приема се. Компромис 13. За. Против. Въздържали се. Приема се. Разделно гласуване по изменение 82. Първата част. За кой е за? Против. Нека да проверим електронно. Първата част на изменение 82. Моля, гласувайте. Now the vote closed. Край на гласуването. 26 за, 21 против. Приема се. Втората част. Кой е за? Против. Въздържали се. Отхвърля се. Изменение 83. За. Против. Извинете, казва председателя, пропуснах. 30, параграф 39 в оригиналния текст. Устно изменение на докладчика. Кой е за? Против, въздържали се, приема се. А сега вече 83-то изменение. За. Против, въздържали се, приема се. Изменение 84 Разделно гласуване с изменение на докачика. Кой е за първата част? Против? Въздържали се? Приема се. Втората част. Кой е за? Против? Приема се. Сега 85 изменение. за. Против? въздържали се, приема се. 86-то изменение за, против, въздържали се, приема се. 87-то изменение, разделно гласуване. Първата част, кой е за? Против, въздържали се, приема се. Втората част за, против, въздържали се, отхвърля се. А сега точките от премпила. Изменение 1. Кой е за? Против. Въздържали се. Приема се. Компромис 1. За. Против. Въздържали се. Приема се. Изменение 5. Разделно гласуване. Кой е за първата част? Против. Въздържали се. Отхвърли се. Втората част за. Против. Въздържали се. Отх... Приема се. Изменение 6.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 против, въздържали се, приема се. 13 за, против, въздържали се, приема се. А сега точка от преамбюла хаш А с осно изменение. Кой е за? Против. Въздържали се. Приема се.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 Казаха ни, че сме изтървали 37 изменение. Извинявайте. Изменение 37 на страница 3. Това ни казаха. Така че нека да се върнем обратно и да го гласуваме. Изменение 37. Кой е за? Кой е против? Въздържали се? Приема се. А сега гласуваме целият текст с измененията. Кой е за? А, извинявайте, поправя за е председател. Електронно гласуване, разбира се. По целия текст. Моля, гласувайте. Now closed. Край на гласуването. 47 за, 2 против. Поздравления за госпожа Халтала. Благодарим и за работата. А сега proceed to the following vote. Госпожа Интфелд. С известно колебание, като докладчик, предлагам да отложим гласуването по този доклад. Защото договаряхме компромиси и бяхме приели, че с Пакета компромиси доклада е готов за гласуване. Но точно преди заседанието ми бе казано, че компромисите не се подкрепят. Като си пред колко важна е темата, хубаво е да отделим повече време и да разработим такъв пакет компромиси, който да се приема от всички. Госпожа Инфелд направи предложение като докладчик. Ако нямате възражение, ще се съобразим с нейното предложение. Господин Босотил, само да подчертая, че една от групите не смята, че нейното мнение е било взето предвид при тези компромиси. С повече от компромисите съм изцяло съгласен, но за съжаление по отношение на другата голяма част от изменения, които са внесени, доклада те бяха пренебрегнати по време на преговорите за компромисни изменения. С неохота ще се съгласим да се отложи гласуването, само с надежда, че ще имаме по-добро сътрудничество с докладчика. Между докладчика и нашата група поне. Господин Моралес? Сбърка с копчета, натиснах е, копче за гласуване, да. И съм съгласен с отлагането. Госпожа Вебер или господин Киркоп по предложението няма проблеми. Докладчика от Алде. Господин Кирхов, Приемам предложението, но хубаво беше да се допитат до нас. Тъй като мнозинството са за приемане на предложението, с нюхото ще го приема, иначе бях готов да пристъпим към гласуване. Ние сме доволни от координацията, която е извършил докладчика до сега ще се съобразим с нейното желание и ще подкрепим нейното предложение за отлагане на гласуването. И ние сме готови да отложим. Зелените. Решението за отлагане ясно е, е било взето. Ще го приемем. но има си компромис. Бяхме готови да гласуваме и се питаме такова отлагане, как ще се отрази на текста. Ние не ни се ще да навлизаме в една нова дълга процедура. Добре, бе направено предложение, аргументите са да се постигне допълнителен напредък, да се осигурят необходимите консултации с групите, за да може гласуването да протече при възможно най-добри условия. Госпожа Интфелд. Ще бъда кратка. Извинявам се на всички колеги. На господин Кирхов. Чух това, което казахте. Повярвайте ми, аз не си представях така нещата. Нямаше да предложа отлагането, ако не смятах, че е необходимо на този етап. Много жалко, че така се развиха нещата. Всички водихме добросъвестно преговори и приемахме, че ако има компромис, значи има консенсус по въпроса да се стигне до добри резултати. Но нека да отделим още допълнително време. Това е доклад по собствена инициатива с цел да разработим такъв текст, който да се ползва с подкрепата на всички групи. Чухме решението на координаторите, Взето бе решение за отлагане, но виждам, че господин Валимерас вдига е, иска думата. Искате да добавите нещо? Да. Първо, приемам решението на моята група. Приемам решението на моята група за отлагане. Но нямаше да съм честен, ако не кажа следното. Внесох 38 изменения към доклада. Докладчика нито веднъж не се допита до мен. Тя нито ми се обадила. Нито веднъж, за да обсъдим тези 38 изменения. Освен това, аз се доверявам на Ания Сахаркинс, подкрепям нейното решение, но все пак аз си отговарям за измененията. Аз ги внесох с господин Дегас. Ние отговаряме за тези изменения, така че много хубаво би било да се бяхте допитали до мен, за да видим дали няма да открием някои пресечни точки, да видим къде се различава мнението ни. До 5 и 5 днес след обед госпожа Инфелд не е положил никакво усилие да се свържи с мен. Моите уважения към решението на моята група, но смятам, че не е редно да се отлага гласуването. Да, взето е решение да се отложи гласуването. Чухме мнението на координаторите, които са легитимните представители на различните групи. Виждам, че други колеги искат думата. Хубаво е да чуем каква ще е реакцията към аргументите, изложени за доклада Интфелд. Госпожа Хименес Пасерил, Изцяло съм съгласен с господин Демера. Аз самата съм внесла 14 изменения, всички касаят жертвите на тероризма. Четиринайсет години работя с жертва на тероризма. Аз самата съм била жертва. Имам едно кратко компромисно предложение, но то не отразява моите изменения. Относно заповедта за защита на жертвите, водихме дълги дискусии, дискусии с вносителите. Господин Демер и господин Дегане внесоха по над 40 изменения и с тях докладчика не се отнесе както трябва. Така че с неохота приемам отлагането. Съгласен съм с колегите. Следващия оратор ще взема думата на унгарски. Проблемът при предишните дебати бе това, че използвах английски. Надявам се с унгарски да се справя по-добре. Аз в качеството си на докладчик в Сянка и ЕНП е възприехме много правилен подход – проведоха заседания, в които нашата позиция бе пределно ясна представена. Що се отнася до НП и до мен самата, основните въпроси не зависят от политическата практика. Те са принципни. Ние трябва да следваме нашите собствени ценности. Възможно е дискусиите по тези въпроси да продължат, но що се отнася до 19 ключови гласувания, за нас ние няма да отстъпим по тези 19 основни въпроси. Аз мога да подкрепя отлагането на гласуването. Не искам ясно да заявя, че що се отнася до основните въпроси, няма да направим никакви компромиси. Няма да се съгласим на лош компромис. Можем да отложим гласуването, но аз съм против това да се замитат някои въпроси под чергата. Искам ясно да заявя това. Вижте, време е да приключваме. Все пак е, сега трябва да гласуваме. Взето бе решение, с широк консенсус политическите групи се съгласиха да отложим гласуването. Сега не е момента да навлизаме в дискусия по същество. Отлагането е с цел да се постигне по-широк консенсус – Докладчика, госпожа Интфелд. Много злощастно е стечение на обстоятелствата. Искам да елиминирам едно недоразумение. Допитах се до испанските депутати, написала съм е, имейл в писмена форма, конкретно до вас. Лично аз самата написах имейла. Направих предложения, може би те не са били приемливи за вас, но не ми казвайте, че не съм се свързвал с никой. На второ място, в парламента имаме следната система. Има докладчици в сянка. Всеки депутат може да внася изменения. Ако докладчика в сянка не ги представи адекватно, лошо. Случва се това, но за мен, мен самата не може да ме вините за това. Това си вътрешен проблем за ЕНП. И на последно място, да, разбирам, че имаме политически различия, но ако групата знае предварително, че основната част от доклада не е приемлива, няма много смисъл да водим преговори да се опитваме да стигаме до компромис. Ако водим преговори за случване на компромисни, за компромис, то явно има подкрепа за доклада като цяло. Иначе просто няма смисъл да се правят компромиси. Защото няма да има мнозинство така или иначе. Мен ми се иска всички да се включат в този процес и е много жалко, че а, сега ме вините, че съм изолирал някой от процеса. Аз получих максимални усилия да приобща всички в този процес. Нека да отделим повече време, да видим дали ще стигнем такъв резултат, който да е приемен за всички. Ако не, просто ще гласуваме и ще видим какво ще стане. Господин Диас Демера, чухте обясненията на госпожа Инфелд. Моля ви да не стартирате отново дискусията. В езика на Сервантес да се допитвам семантично означава да се предоставя възможности за различно мнение. Нито веднъж не се допитахте до мен, нито до колегата Дегарнес. Ние получихме информация, че нашите изменения са обобщени в три компромиса, които не са обсъдени с никой. С никой не се е водило обсъждане. Три компромиса не бяха наложени. Те не бяха обект на преговори. Госпожа Инфелд не може да казва, че е говорила с мен. Тя с мен в нито един момент не е говорила по тези 38 изменения. И е, ще да не повтаряме дебата по тези процедурни въпроси. Има възможност да се осигури по-широк консенсус, основа на взетото от нас решение да отложим гласуването. Може да има консултации, да има по-широк консенсус по доклада. А сега да пристъпим направо към гласуването на следващия документ. Господин Аксел Вос е докладчика защита на личните данни в Европейския съюз. Това е документа, който ще гласуваме сега. Започваме. Компромис едно. За. Против. Въздържали се. Приема се. Компромис не сме. А, процедурен въпрос, господин Бусотил. Да. Искам да попитам дали не можем да гласуваме блок по всички компромисни изменения. Oh, there are more than that. Would you accept? Would you, would you, would you accept? Ще приемете ли? гласуване блок по повечето от компромисните изменения, освен едно изключение, което беше предложено тук. Компромисно изменение 9, 34 36. Позициите на зелените и либералите. Какво мислите, господин Кирхоп? И 20, 20 изменение казвате. Дуб, някой друг? И 18. Добре. И така. Гласуваме измененията Unblock. Така както го определихме. Кой е за? Против. Въздържали се. Приема се. Всичките с изключение на тези, които сега ще гласуваме. Компромисно изменение 9. Кой е за? против, въздържали се, приема се. Компромис 3... 18 е, за, против, въздържали се, приема се. на изменение 20 за, против, въздържали се, приема се. на изменение 34 за, против, въздържали се, приема се. Компромис 36 за, против, въздържали се, приема се. Добре. А сега изменение 48. За. Про... Против. Въздържали се. Отхвърля се. 49 изменение за. Против въздържали се, отхвърля се. Изменение едно на комисия за. Против, въздържали се, отхвърля се. Доста от тях отпадат. Да, да. Чакайте да видим докъде отпадат. Yeah. Изменение 53. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. А сега. Итре. Две на Итре. Кой е за? Против. Въздържали се. Отхвърля се. А сега which standing, which still standing, 60, 66. No. Изменение 56. Изменение 56. Кой е за? Против? Въздържали се? Хайде да го проверим електронно. Моля, гласовете. Open. Now closed. Край на гласуването. 27 за, 23 против. Приема се. И така. И така, компромис 4. Кой е за? Против? Въздържали се? Приема се.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 Изменение 68. Не, изменение 4 на ИТРЕ. За, против, въздържали се, отхвърля се. Изменение 68. За, против, въздържали се, приема се. Компромис 6. За, против, въздържали се, приема се. 74. Favor. 74 за. Против. Въздържали се. Приема се. 75 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 8. Компромис 8. Коза. Е за? Против. Въздържали се. Приема се. 81 изменение за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Изменение 5 на културната комисия за. 82 оттеглено. И така, изменение 5 на културната комисия. Кой е за? Против. Въздържали се. Приема се. И изменение 5 на юридическата комисия за против, въздържали се, отхвърля се. Six Юри. Изменение 6 на юридическата комисия. Разделно гласуване. Първо. Първото гласуване е по първото изречение. Кой е за? Против? Въздържали се? Приема се. Второто изречение. Не, второто отпаднало. Six Итре, Шесто на Итре, второ изречение. За. Изменение 6 на Итре, второ изречение. За. Против. Стържали се. Отхвърля се. 87. За. Против. Въздържали се. Приема се. Изменение 91. За. Против. Въздържали се. Отхвърлено с мнозинство. 93. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Изменение 7 на ИТРЕ. За. Против въздържали се, отхвърля се. 15 на имко, за, против, въздържали се, отхвърля се. Изменение 103. За. Против. Въздържали се. Приема се. Изменени 8 на А, не, не, не, не. 8 на културната комисия. За. Против. Насършали се. Мисля, че се отхвърля. Да го проверим ли? Не. <laughs> Добре. Добре, хайде да видим какво останам. 9 на итре. Не. Искате да проверим 8. 8 на културната комисия. Моля, гласувайте. 8 cult. The vote is open. Моля, гласувайте. Край на гласуването. един повече от НП. един повече гласувал от НП. Никога не ви е достатъчно, ей. Is there, is there anyone? I mean? Really? Наистина ли? Хайде разберете си помежду си кой е гласувал повече. Добре. Добре, отнемаме един глас на НП. И продължаваме. Колко останаха? 21 на 29 против. Отхвърля се. И така, 9 на Итре. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 17 на Имко. За. Против. Въздържали се. Мисля, че се отхвърля. Хайде да го проверим. Много объркващо. Моля ви се вдигате ръце. Нищо не виждам. Ще гласуваме изменение 17 на Имко. Моля, гласувайте. 17 имко. Now, closed. Край на гласуването. 22 е, за, 26 против. Отхвърля се. Изменение 113 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 116 за. Против. Въздържали се. Отхвърли се. 117 за. Против. Въздържали се. Приема се. Изменение 10 на юридическата комисия. За. Против. Въздържали се. Приема се. 10 на ИТРЕ. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 18 на ИМКО. За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 въздържали се, приема се. 11 на ИТРЕ. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Amendment 19. IMCO second sentence. Second... 19 на ИМКО. Второ изречение. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 126 за, против, въздържали се, отхвърля се. 12 изменения, Комисия по култура за, против, въздържали се, отхвърля се. 12 ИТРЕ за, против, въздържали се, да проверим. 12 на ИТРЕ електронен режим на гласуване, край на гласуването. 24 на 22. Приема се. Двайсто на имко. Останалщия текст. За. Против. Въздържали се. Приема се. 13 на Комисията по култура. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 21 на Имко. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 13 на Юри. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Раздел на гласуване, ако не се лъжа. Момент. Да видим. Къде отиваме направо? 22 имко, първа част. Шестнайста страница. I think most of them have fallen. Мисля, че повечето тях отпаднаха. Отпадат, отпадат, чак до 22 изменение на имко. Първа част. За, против, въздържали се, приема се. Втора част. За, против, Отхвърля се според мен. Втората част. 136 за. Против въздържали се, отхвърля се. 138 за, против, въздържали се, отхвърля се. 15 на Комисията по култура за, против, въздържали се, отхвърля се. 15 на Юри за, против, въздържали се, отхвърля се. 15 на Итре за, против, въздържали се, отхвърля се. 23 на Имко за, против, въздържали се, отхвърля се. 142 за, против, въздържали се, отхвърля се. 146 за, против, въздържали се, да проверим. 146. Моля, гласувайте. 146. Край на гласуването. 28 за, 22 против, приема се. 147 за, против, въздържали се, приема се. 151 за, 151 за, Ставрос, трябва да гласувате. Това е ваше изменение. Приема се. 152 за. Против, въздържали се. Приема се. Компромис 29 за. Против, въздържали се. Приема се. 155. Момент. Извинявайте, прибързах. 18. Юри. Първо изречение. За. Против. Възражали се. Отвърли се. 155. За. Против. Въздържали се. отвърли се. 19. Итре. За. Против. Въздържали се. Приема се. 20. Юри. За. Против въздържали се, отхвърля се. 28. Устно изменение. За. Против. Въздържали се. Приема се. 21. Итре. За. Про... 21. Итре. Не Юри. Итре. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 29. Имко. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 22. Идре. Второ изречение. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 30. Имко. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 23. Идре. За против, въздържали се, приема се. 33 имко за, против, въздържали се, отхвърля се. 25 итре за, против, въздържали се, отхвърля се. 26 юри за, против, Въздържали се. Мисля, че се отвърля. Да проверим. 26 Юри. Начало на гласуването. Край на гласуването. 28 за 22 против. Приема се. 26 и 3. За. Против. Въздържали се. Отвърля се. 34 им коза. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 27 и 3 за. Против. Въздържали се. отвърли се. 28 и 3 за. Против. Въздържали се. отвърли се. 38 им коза. Против. Въздържали се. отвърли се. 40 имко за, против, въздържали се, отвърли се. 41 имко за, против, въздържали се, отвърли се. 42 имко за, против, въздържали се, отвърли се. А сега приембило и съображенията. 42 имко, да проверим електронно. 42 Начало на гласуването 42 имко. на 15. Приема се. Съжалявам. Проблема с дигането на ръка. Трудно е да се прецени. А сега преембила и съображенията. Трето за, против, въздържали се, приема се. Осмо за, осмо за, против, въздържали се, отхвърля се. Първо, имко за, против, въздържали се, приема се. 12. За. Против. Въздържали се. Приема се. 15. За. Против. Въздържали се. Отвърля се. 17. Разделно гласуване. Първа част. За. Против. Въздържали се. Приема се. Втора част. За. Против. Въздържали се. Приема се. 18. За против, въздържали се, приема се. Момент да намеря до къде сме стигнали. 27. За. Против. Въздържали се. Мисля, че се отхвърля. Да проверим. Отхвърля се. Добре. 32. За. Против. Въздържали се. Приема се. Тридесет трето. За. Против. Въздържали се. Приема се. 36 за против, въздържали се, приема се. 309 за, против, въздържали се, отхвърля се. Единственото оцеляло е 6 на имко. За, против, въздържали се, приема се. Това бе последно списъка. В момент има още едно. 44-то. За. Против. Въздържали се. Приема се. Гласуваме този е текст с всичките му изменения за електронен режим на гласуване. За. Да видим резултатите. 49 за, 1 против. Приема се. Поздравление за господин Аксел Вос. Скромно искам да помолим господин Аксел Волс да не позволява това да се случи отново, да нямаме друго подобно гласуване. Остава още едно гласуване. Сега ще гласуваме предложението за изменение на регламента за Агенцията за оперативното управление на широкомащабни информационни системи в областта на свободата, сигурността и правосъдието. Доклад е Карлос Коелио. Той е представил доклада не веднъж. Ако искате да вземете думата, заповядайте. Благодаря, господин председател. Две забележки. Имаме компромис с съвета и с комисията на първо четене. Всички изменения на парламента, свързани с местоположението, и не позволяващи съвместната оперативност, както и създаването на другите системи без специфични процедури, а също така и номинацията на различни членове на, по Евродак са изпълнени, така че ще моля колегите да гласуват анблок тези компромиси. за да може тази агенция да заработи възможно най-бързо. Благодаря, господин Коелю. Започваме с гласуването. Готови ли сте? Компромисен текст. За. Против. Въздържали се. Приема се. Всички следващи изменения отпадат. Това е прекрасно. Компенсация за предишния вод. Благодаря ви много, господин Коелю. И гласуваме текста, така както е изменен, електронно. Моля, гласувайте. The vote is closed. Край на гласуването. 43 за, 3 против, 1 въздържал се. Поздравление за господин Коелю. And we still have a point to go. Имаме още една точка. Имаме още една точка. Това е доклад. Доклад на комисията до съвета и Европейския парламент. Доклад за оценка на директивата за запазване на данни. И ще изслушаме презентация от комисията. Имаме още едно гласуване, ми казват, на Тане Файон. О, извинявайте, пропуснат гласуване. О, извинявайте, много се извинявам, казва председателя. Мислех, че приключихме с гласуването, но явно съм сбъркал. Извинявайте. Просто си следвах моят списък и тази част там липсваше. Извинявам се. И така обявявам, че все още имаме едно гласуване. По предложението за решение за списък на документите за пътуване, даващи право на притежателен да премине външните граници и върху които може да се полага виза и относно създаването на механизъм за установяването на този списък. Докладче госпожа Танев Айон. И единственото гласуване е текста като цяло. Кой е за? Електронно ли трябва да гласуваме? Да, после. Добре. Така, кой е за? Против? Приема се. А сега гласуваме електронно целият текст по законодателната резолюция. Моля, гласувайте електронно. Now closed. Край на гласуването. Четирсет гласували, 40 за. Пълно единодушие. Благодаря на Таня Файон. Извинявайте още веднъж, че ви пропуснах. Бях просто уморен. Благодаря. А сега вече. Окей, окей. I've been reported. Казаха ми, че за последната точка този следобед а именно пред, презентация на комисията. Е, моля ви за тишина. If I may have your attention. The last point... Та, последната точка, не след обед. Казаха ми, че тук имаме една презентация на комисията. А именно доклад за оценка на директивата за пазване на данните. Господин Прибе от комисията Генерален директор да, в това отношение ще дойде, но той ще дойде в 6 часа. Така че имаме време. Рядко ни се случва. Предлагам да си починем малко и след 10 минути ще продължим. Благодаря. We thank you, colleagues. We thank you. Продължаваме, колеги. For your perseverance. Благодаря ви за вашето търпение и за волята ви да останете, защото все още имаме работа така имаме доклад от страна на комисията. Приветстваме господин Приве, генерална дирекция Home, да представи доклада оценката на директивата за запазване на данни. Господин Приве, имате думата и после може евентуално да ни остане време да, го, да му задаваме въпроси. Имате думата. Much, to... Благодаря, господин председател. Ще се радвам да мога да отговоря на въпросите. Радвам се да имам възможността да ви представя доклада по въпросната директива за пазване на данни. Както знаете, с този доклад идва след много, много дълги консултации, проучвания. Имаше дълги дискусии с държавите членки и с други заинтересовани страни. Тук няма правен анализ, няма заключение за това дали директивата спазва изискванията и за необходима си пропорционалност и по-специално член 14 на директивата, а по-скоро имаме оценка как директивата оперира, оперира функционира на практика. Комисарят Малмстрюм каза, че тази директива е основен инструмент в разследванията и в правната система. Това обаче не означава, че комисията е 100% е удовлетворена от настоящия ни инструмент. Имаме нужда от общ е, европейски подход за запазване на данните и смятаме, че има три основни причини за да бъдем активни в тази област. Първата, първо, че данните е, трябва да бъдат достъпни за разследване на криминални деяния. А на този етап нямаме гаранции, че тези данни са достъпни в такова, такива случаи. Има държави, които все още не са транспонирали директивата и следователно подобни е, криминални разследвания остават висящи или прекъснати, е, просто защото данните, примерно, са, не се спазват директивата или данните се спазват за много кратко време. Второ, трябва да се намалят разликите между законите в отделните държави. И трето, гражданите трябва да могат да се ползват от широко, силно, силна защита на личните си данни, където и да са в Европейския съюз. Приоритета на комисията е да осигури, че тази директива има, осъществява на практика тези три цели – защо трябва да променим директивата? Защото повечето от държавите, повечето от държавите членки като цяло са удовлетворени от е, настоящата директива, поне така казаха в консултациите. Тя им позволява гъвкавост относно комуникирането на данните и тяхната употреба. Но също така знаем, че някои държави членки се сблъскаха с трудности при транспонирането и това засяга директно защита на личните данни. В три случая е, Германия, Чешката република и Румъния съответно транспонирането спря. Имаше е също така и проблеми с България и Кипър. И е две, е шест държави членки а, са замразили транспонирането. Така е, че, например, имаме такъв случай в Ирландия, там съда трябва да вземе решение и така нататък. По всички тези правни въпроси, съответно, възникнаха въп... проблеми и ни, пред нас са изправени въпроси на европейско ниво, как да се транспонира правилно въпросната директива за запазване на данните. Например, въпроси свързани с достъп, и използване от полицията, от правосъдните органи и така нататък. Трябва също така да вземем предвид и е, евентуалното криминално поведение и развитието на технологиите през миналите 5 години. И също така да вземем предвид и бъдещо развитие следващите 5-10 години трябва да имаме един общ европейски подход за анонимни, примерно, симкарти. А също така смартфоните и интернет революцията повдигнаха нови въпроси, свързани с закона. Трябва да си зададем въпроса дали тази рамка, която имаме сега, е адекватна. Комисията вярва, че имаме нужда от промяна на директивата. Започнахме консултации с всички заинтересовани страни и то задълбочени консултации. През юни въведохме, имахме допълнителни дискусии, имаше семинари по, теме за, по темата за чисто правното прилагане на директивата. Какви са опциите за реформа на директивата? Разбира се, Теоретически една от опциите е да се запази, от опциите е да се запази статуквото и да се продължи налагането на комисията чрез различни а, наказателни процедури. Знаем, те, както вече казах, някои държави членки искат да запазят статуквото, но комисията смята, че ако искаме да се справим с бъдещите предизвикателства пред защита на личните данни, това статукво може би няма да бъде достатъчно. Вторият е вариант е да а, позволим на държавите членки да ам, приложат свой собствен, докла, а, свой собствен подход според директивата за личните данни в Европе, на европейско ниво. И Идеята е да имаме по-висока пропорционалност, но без едновременно с това да компрометираме солидарността. Не можем просто да имаме хармонизиране само заради самото хармонизиране. Идеята е да имаме също така намаляване на негативното влияние върху индустрията. И едновременно с това да се постигнат целите. И за това ние обмисляме с държавите членки и с другите партньори, какви са положителните и отрицателни страни на намаляване, примерно, на обхвата на директивата, периода за запазване на данните и други елементи в настоящата директива, но не се опитваме а, да правим други евентуални директиви или да я анулираме настоящата. И една друга точка. Трябва да продължим нашата а, работа и да прилагаме настоящата рамка. При, работим с държавите членки и трябва да гарантираме правилното транспониране на директивата. Има о, имаме планове, но за тяхното изпълняване държавите членки трябва да представят данни, така както е залегнало в член 10. И Имаше също едни протести, които се дължаха на именно сроковете и начина за съхранение и запазване на данните. Идеята, разбира се, не е да а, обвиняваме неправилно невинни хора, а да спасим животи. Трябва също така да се види колко, какви количества данни се запазват и за колко време. Комисията на база тези въпроси създава свое предложение. Този процес ще се съсредоточи най-вече върху е, промяна на директивата. След подробно задълбочено проучване на настоящата директива. И нека само да кажа, господин председател, за държавите членки, които до сега не са приложили на практика директивата, те са малко на брой все пак, комисията ще продължи с наказателни процедури. Благодаря. А сега имаме дискусия. The first floor goes to Mrs. Първо госпожа Интвелд. Mm. Може би докладчик господин Алваро иска първи да се изкаже. Не. Ще бъда много кратка. Дълго обсъждахме този въпрос миналата седмица на един семинар. Мисля, че редица от нас са изненадани. Въпреки всички критики, включително на Европейския надзорен орган за защита на данните, комисията продължава да твърди, че тази директива е важен, необходим инструмент. Вместо да отговори на критиките и да предостави доказателства, че директивата е необходима. Смятам, че ако съберете всички данни, за европейските граждани. Може би ще имате абсолютна сигурност, но, абсолют, но не, съвсем не мисля, че това е възможно. И най-очудващото е, че комисията въобще не реагира на критиката. През последната година не съм чула нито един убедителен мотив, доказващ, че директивата е необходима. Не съм чула и отговор от страна на комисията на а, критиките на а, Европейския надзорен орган защита на данните, който а, прави задълбочен анализ от правна гледна точка на директивата и разкрива сериозни слабости. Господин Алваро. Ние имаме сериозни различия с комисията, аз лично, по отношение на запазването на данни. И затова смятам, че е крайно необходимо да се проведи един конкретен дебат, особено по прилагането на тази директива. Има много интересни факти. Ние имаме доверие в комисията. И правоохранителните органи на държавите членки наблягат на необходимостта да се запазват данните. Но като изключим примерите с Европол, няма нито един пример, който доказва, че е необходимо запазване на данните на европейско равнище, защото полицейските статистики не предоставят нито един факт, който доказва, че откакто се прилага директивата, нещата са се променили. Няма нито един трансграничен случай, който да оправдава европейска намеса. Например, имаше случая с Ирландия, с спазването на основните права и е, е, съвместимостта на ирландската съдебна практика. Имаше един първоинстанционен съд е, в Ир, Ирландия, който трябваше да даде тълкуване и който установи, както и Конституционния съд в Румъния, че директивата не отговаря, не е съвместима с е, е, хартата за основните човешки права на Европейския съюз. И още един въпрос. Не разбирам логиката на комисията да задейства процедури за нарушаване на договора, след като знае, че ще има преразглеждане. Специално за Германия го казвам. Независимо от позицията на Вътрешното министерство в Германия, комисията много добре знае колко трябва един законодателен процес в дадена държава членка. Така че германският Бундестаг не може да приема закон за прилагане, след като тук тече ревизия на основния акт. Освен бюрократичен, бюрократично усилие, това не би било друго. Това не е причина за задействане на процедура за нарушаване на договора. Сега съжалявам, че малко закъснях и не чух дали комисията предвижда комбинация между задържане на данните и замразяване на данните като евентуален вариант за ревизия. И в края да попитам дали комисията би отказала депат в пленарна зала по този въпрос, защото парламентът в момента има по-друго становище, отколкото през 2005 година, когато беше обсъждан този въпрос. Интересува ли се комисията от пленарен дебат преди внасянето на предложението за изменение? И сега вече наистина в заключение, комисията смята ли, че начинът по който Гърция прилага закона а именно, че събирани в Гърция данни могат да бъдат запаметявани и съхранявани само в Гърция, смята ли комисията, че това е правилно или е нарушаване на изискването за свободен обмен на данни? Благодаря ви за търпението. Мистер Алваро. Господин Алваро, отбелязвам си, но ви моля да ни, ми изпратите един мейл с всичките предложения, които изразихте. По този начин можем да го представим ясно на съвета на представителите на комисията. Сега господин Вос. Благодаря. Единият от въпросите ми е в същата посока, както на Александър Алваро. Е именно има ли смисъл Германия или която и да било друга държава да бъдат принуждавани да а, приемат закон за а, задържането на данни, докато тече ревизия? И друга, друг въпрос. Трите конституционни съда, за които говорите, сходни решения ли са произнесли? И последен въпрос има ли някакъв практически опит по отношение на това да се прецени за колко време трябва да се съхраняват данни по такъв начин? Защото някои казва, че ако до 3 месеца няма наказателен процес, няма смисъл да се пазят данните. Другото казват друго. Въпросът ми е напълно конкретен. Има ли практически опит в тази област. Благодаря. Мистер Кикоп, you got the floor. Господин Кирхоп. Благодаря, господин председател. Имам два основни въпроса. Първият свързан с отношенията Европейски съюз Съединени щати и езика, който използваме. Може би можем да се споразумеем по разбирането на английски, но тук аз говоря за смисъла на нещата, които се казват. Например, когато говорим за защита на личните интереси, за информация свързана с сигурността, т.е. всички тези основни понятия, за които говорим, имаме ли общ език по тях, за да се разберем? с Съединените щати. И мисля, че по-скоро в момента има един, едно неразбиране и от двете страни на Атлантическия океан. Може ли да се съпоставяме в настоящите преговори? Можем ли да приемем поведението на Съединените щати? Каква е точно тяхната позиция? Второ, говорим за запазване на информацията, на данните. Разбира се, колегите говориха за времето, за което данните могат да бъдат запазвани. Но това не би трябвало да е единствения критерий. Аз не се интересувам от това, но по-скоро не толкова от времето, за което ще запазят, а по-скоро условията, при които тези данни ще съхраняват. Например, дали ще са обезопасени от евентуални атаки за взимането им, или пък критериите, по които ще се подбират, кой ще има достъп до тях. Мисля, че тези критерии са също толкова важни, колкото и периода от време. Може би дори по-важни. И въпросът ми е, какво точно мислите за настоящото предложение? Мислите ли, че то е достатъчно адекватно, за да защитава в това отношение нашите граждане? Äh, Благодаря. Първо трябва да кажа, че тази оценка, прочетах доклада за оценка за запазването на данните с голям интерес и стигам аз до заключението, че не всичко е наред. Това беше една от най-бързите процедури законодателни. Може би точно това беше грешката. Защото като помисли човек колко пари се похарчиха само от финансова гледна точка, ако гледаме, колко пари се похарчиха за интернет провайдери и за оператори, за да може да приложим разпоредбите в държавите членки. Само за Германия мисля, че бяха инвестирани 300 милиона евро или повече, за да се а, а, осъществи прилагането на този закон. Само като помислим за тези пари, а, Просто ми е съвсем неясно какво става. Още повече, че в оценката сега се казва, че разпоредбите, така както са прияти в сегашния си вид, смисъл нямат, не водят, не допринасят за ефективното а, наказателно преследване и най-вече не, е, не е ориентирано спрямо останалите е, инструменти, които се прилагат. Опитът в различните държави членки, които са приложили разпоредбите, показва, че тази мярка не е нито пропорционална, нито нужна. И последен въпрос за правната рамка. Чухме, че е имало няколко конституционни съдилища, които са отхвърлили закона за прилагането на директивата или дори самата директива е обявена за недопустима, като са се позовали на основната, на хартата на основните права и на Европейската конвенция за правата на човека по която правораздава съда в Страсбург. Тези възражения бяха известни и преди това, така че смятам, че е крайно време Европейската комисия да се запознае с тази съдебна практика и да съобрази с нея мерките, които предприема. Аз мисля, че точно това е задачата на Европейската комисия да се погрижи за единство на законовата рамка в Европейския съюз. Европейските граждани, клиентите, примерно, на телекомуникационните оператори нямат време да чакат с години, докато се произнесе а, съда на Европейския съюз. Тези хора имат нужда от правна сигурност сега. Така че не е приемливо сегашното положение и затова искам да попитам кога да очакваме преразгледаният вариант на предложението и аз бих участвал много активно след това по него. Госпожа Кораца Билт. Бях малко изненадана да кажа, че всъщност комисията смята, че може да съществува и тази опция запазване на статуковото. Като едновременно с това продължават наказателни процедури. Вие си противоречите. Ако някои от държавите не са транспонирали директивата за пазване на данни а, след гласуване в парламента, демократично гласуване в парламента, и а, имате всякакви проблеми с а, а, различни случаи в а, нормален съд, в а, а, конституционен съд и така нататък, явно имаме непропорционалност. Явно някои държави считат, че тази директива е твърде инвазивна, ако можем така да го кажем. И че, примерно, някои искат повече време за да запазване на данните, други искат по-малко време. Но Например, някой се страхува, че данните няма да се използват само за сериозни престъпления, и така нататък. Това означава при такова разногласие, че трябва да направим, времето е дошло да направим нещо спешно. Как смята комисията да промени настоящата директива и да се и да отговори по този начин на всички проблеми, с които се сблъскват държавите членки и които вие много добре познавате. Иначе до сега, иначе ако оставим нещата както до сега, ще имаме една формална процедура, но проблемите ще продължат. Трябва да отговорим на тревогата, която изразяват нашите граждани по демократичен начин. Благодаря, госпожа Лътфорд. Благодаря, господин председател. Да, пълна каша с тази директива. Не съм изненадана. Имахме подобни проблеми преди 60 години. 6 години, извинете. И тук директивата дава само минимална сигурност и данните на гражданите могат да бъдат съхранявани в различни държави членки. Позовавам се на докладна на оценката на самата комисия. Там се казва, че държавите членки по член 51 за директивата за личните данни всъщност а, могат да имат много повече инициатива и да приемат собствени мерки. Голям проблем. Това е модел за това, за как не трябва да постъпваме. Имахме също така Ам, също така има едно друго. имаме е, един друг такъв пример за опасните докум... документи. И съжалявам, че тук отварям и друга тема, която също е толкова противоречива. Добре, ще гледам да не говоря повече по нея. Но все пак, аз лично си спомням, че имаше много реакции на политическо ниво от британското правителство. И имаше също чисто политическа страна на нещата в този парламент. Предполагам, че някои от колегите тук си спомнят. Така че Член 95 по директивата за единния пазар, където се казва, че целта на запазване на данните е за борба с сериозни престъпления, не знам точно как това ще се, ще се осъществи. И след това директивата не регулира по никакъв начин достъпа до данните или обмяната на тези данни. Т.е. липсва пълна сигурност при, между операторите, на действията между операторите. Така че комисията трябва да ни измъкне от тази каша. Очаквам с нетърпение да видя как ще стане това. Не съм сигурна как ще го направите. Може би ще трябва да изчакаме резултата от ирландския казус пред съда, Европейския съд. Но едно нещо е ясно. Нещо трябва да се направи. Поне по това, надявам се, можем да се споразумеем. За да се измъкнем от там, където сме сега и да отидем там, където искаме да отидем. Ние също сме пряко потърпевши. Благодаря. Благодаря, казва председателя. А сега дам думата пак на господин Приве от комисията. Благодаря. Аз лично съм много съм сърху много от кучета. Относно опасните кучета, аз бих ограни... не бих ограничил, се ограничил само до големите кучета, а но и до и малките, защото се страхувам от всякакви кучета. Е, така че надявам се да не се стига до такива и до такива а, потенциални заплахи в директивата за пазване на данните. Да. След дългата подготовка на този доклад, комисията стигна до заключения. Вие имате пълното право да се съгласите или да не се съгласите. Казах, относно доклада и езика в този доклад. Той е дипломатически. Той е много добре подбран. Никога няма да, да видите някакви крайни изказвания. Великолепно, блестящо или много лошо нещо от този тип. Така че, моля ви, не забравяйте, че имаме дискусии на много високо ниво и в съвета имахме впечатлението, че имаме квалифицирано мнозинство против всяка, всяко изменение в директивата. Това е желание на държавите членки. Мислим, че докладът взе предвид всички аспекти И не може да се каже, че ние просто сме пренебрегнали забележките на Европейския надзорен орган. Радвам се сега да мога да се справя на тези казуси, на тези случаи. Понякога, може би, имаме твърде много такива. Не знам дали трябва точно сега да проверяваме, но казахме, че този инструмент ще бъде полезен само в трансгранични случаи. В такъв случай ще имаме нужда от хармонизиране на този инструмент за защита на личните данни така че да покрива всички случаи в държав, отделните държави членки. Относно съда, аз съм бивш национален представител. Лично аз не мисля, че а, сериозен съд би приел подобни постъпления и оплаквания преди самата директива да е прията в настоящия вид. Що се отнася до санкциите, Вие твърдите, че нещо трябва да се промени в настоящото законодателство. и законодателите трябва да го направят възможно най-бързо. Едновременно с това пък не искаме да бъдем критикувани, че сме избързали. Така че ние сме в преговори, правим оценка на въздействието и предполагам, че процесът може да бъде ускорен, така иначе ще отнеме време. От друга страна, комисията не смята, че може просто да спре и да наложи санкции и наказателни процедури на няколко държави членки. Защото ако вземете настоящата директива край, и крайните страници на тази оценка, която дава много ясна представа на къде вървят нещата, и ако се опитате да транспонирате по настоящата директива, вие можете това транспониране на директивата с а, в настоящия вид може да се осъществи и държавите членки няма да имат нужда да правят каквито и да било модификации. За тези държави, които все още не са го направили, не можем просто да кажем забравете. Например, в случая с Германия, Конституционалният съд каза ясно, че първо няма по какво, за какво да критикува директивата и второ вижда, че може да се транспонира директивата, а, като се спазва на това вътрешните закони на Германия. А, така че ние бяхме по-скоро удовлетворени от това решение. Разбира се, винаги има колебания. Със сигурност сме взели предвид и ще продължаваме да го правим решенията на Конституционния съд, когато това, те засягат европейско законодателство. Относно правното основание, разбирам колебанията. Това е единствения въпрос, по който се изказа и съда. Имаше доста, доста становище относно член 95 като правно основание. Разбирам, господин председател, че нямаме много време. И що се отнася до въпроса кога комисията ще каже своето предложение, работим упорито, усърдно, водим консултации и оценка на въздействието и със сигурност ще отнеме доста месеци, но не мога да ви кажа нищо по-конкретно. Благодаря, господин Прие. Мисля, че тази презентация беше достатъчно ясна. И след като сме казали това, закриваме заседанието до утре сутринта в 9 часа.